Таря Домбровски. Е Господин председател, госпожа председател, уважаеми госпожи и господа депутати, колеги. Преди всичко, бих искал да ви благодаря за възможността, която ми се отдава да се обърна към вас като демократично избрани представители на народите на Европа. Имайки предвид, че аз на два пъти съм избиран за член на Европейския парламент, едва ли трябва да бъда убеждаван е, каква е ролята на Европейския парламент за вземането на решения в Европейския съюз и воденето на ежедневния диалог с гражданите на Европа. Ако моята кандидатура за заместник-председател на Европейската комисия бъде потвърдена, аз ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент укрепвайки политическата инициатива и демократичната легитимност на нашата законодателна дейност. Аз отговарям за еврото и за социалния диалог. Тези две области са насочени към насърчаването на растеж и създаването на заетост в Европейския съюз. Стабилност на еврото, координация на социално-економическата политика, така че плодовете на економическото благосъстояние да бъдат достъпни за всички. На английски продължава ораторът. Уважаеми госпожи и господа, роден съм и израснал зад желязната завеса когато в продължение на 50 години Латвия не бе част от Европейския съюз. В продължение на 50 години ни бяха отказани елементарните права и свободи. Преди 25 години желязната завеса бе разрушена и това даде възможност за демократични промени на нашия континент. Европейската перспектива на Латвия бе в основата на демократичните економически и социални преобразования в страната. Ето защо аз съм твърдо убеден – силата на европейската идея. Аз съм привърженик на основните европейски ценности демокрация, социална пазарна економика и равноправие, равни възможности за всички. Само заедно ще можем да се справим с предизвикателствата на един непрекъснато променящ се свят, на глобализацията, застаряването на населението и климатичните промени. Имал съм честа да заемам поста министър-председател на Латвия в три последователни правителства от март 2009 година до януари тази година. Поех задълженията на министър-председател на страната си, когато Европа бе засегната от най-тежката економическа криза. В резултат от структурните реформи и стабилизирането на обществените финанси, Латвия успя да преодолее дълбоката економическа и социална криза и да се превърне в една от най-бързо растящите економики на Европа. Другите важни фактори, допринесли е, за този обрат, е, са е, правилното позатворяване на економически стимули чрез ускорено освояване на европейските фондове. Създадохме допълнителна социална предпазна мрежа, за да се справим с социалните последици от кризата. Изпълнихме успешно мастерските критерии и се присних към авето тази година. Всичко това не би могло да постигне успех без непрекъснат социален диалог с социалните партньори и други заинтересовани страни по изключително деликатните економически и социално-политически решения. Подготвяйки се за <clears throat> преминаване към еврото по време на кризата на еврозоната, ние е, засвидетелстваме доверието си в европейския проект и в европейската валута по време, когато някои изразяваха съмнения към нея като бивш член на Европейския парламент, на парламента на Латвия, министър на финансите на Латвия и главен економист е, на Латвийската централна банка, мога убедено да заявя, че разполагам с необходимия опит и професионални знания, за да поема задълженията си като заместник е, председател на Европейската комисия в съответния ресор. Тук става въпрос за преодоляване на предизвикателствата при економически и паричния съюз, запазване стабилността на еврото, конвергенция на економическата и бюджетната политика, и сливането с социалната и трудово-пазарната политика. Ако бъда утвърден, ще работя упорито, така че целите за стабилността на единната валута и на макроекономическото управление да не противоречат на социалната справедливост и социалното приобщаване. Уважаеми госпожи и господа, Европа успя да се справи с най-тежката економическа криза в историята си, да опази едината валута. По сегашните прогнози Европейският съюз ще расте с 1,5% е, през следващите 10 години. С цял процентен пункт по слаб темп на растеж, отколкото по време на десетилетието преди кризата. Последиците от кризата все така тежат е, върху нашите граждани. Безработицата в еврозоната е над 11%, младежката безработица е далеч над 20% и почти 16% във, възрастовата група от 15 до 29 годишна възраст. Европа не може да си позволи да изгуби едно поколение. Всички добре знаем, че Кризата, която преодоляхме, не бе обикновен економически спад. Нените корени се крият в дългогодишни недостатъци на нашата економическа структура. Ето защо възстановяването на растежа съществено зависи от способността ни да се справим с тези слабости. Изправени сме пред рисковете свързани с застаряващото население, високата задлъжнялост, ниската инфлация и всичко това може да доведе до продължителен период на бавен растеж и дори стагнация. Трябва да се обърнем с лице към тези рискове, да се захванем здраво за работа, за да върнем Европа на пътя на растежа. Да действаме координирано, както по отношение е, регулирането на търсенето, така и на предлагането, както на национално, така и на европейско равнище. Началото ще бъде положено с инвестиционния пакет е, от близо 300 е, милиарда евро, наред с други е, държавни и частни капиталобложения през едните три години. И в това отношение заместник председателя за заедостта, растежа и инвестициите ще бъде водещ. Необходими са инвестиции за постоянен устойчив економически растеж и заедост в Европа. В това отношение трябва да се обърне внимание и на е, европейските фондове. Европейските структурни фондове следва да бъдат влагани е, разумно и инициативи като младежката гаранция с финансиране от европейските фондове следва да бъдат реализирани бързо и ефикасно. Кризата прояви важни, значителни недостатъци в първоначалната конструкция на европейската институционална а, уредба. През последните няколко години бяха направени сериозни усилия за да бъдат преодолени тези слабости. Беше укрепено бюджетното и економическото управление на общоевропейско равнище, беше създадена мрежа за преодоляване на кризи, европейски надзорни органи и е, общо взето се въведе като принцип предварителната координация на националната политика в рамките на така наречения европейски семестър. Е, създадени са солидни предпазни механизми, банковият съюз е, е в процес на изграждане. И това е съществена предпоставка за здравословен растеж в еврозоната слабостта на банковите баланси е един от факторите, една от причините, които ги възпрепятстват е, в кредитирането на реалната економика. Е, един строг режим е, за поддържане качеството на активите и стабилността на банките ще бъде от жизненно важно значение за реалната економика. Днешният економически и паричен съюз е много по стабилен, но се нуждае от допълнителни усилия за по-голяма сплотеност, по-голяма конкурентоспособност и социално приобщаване. Все така трябва да осъществяваме структурни реформи, като не забравяме социалното измерение и заетостта. Така, например, трябва в максимален размер да се възползваме от класацията по заетост и по социални показатели. Също така трябва да прилагаме механито ни дава сегашния пакт за стабилност и растеж, но това в условията на прозрачност и еднообразност и равно третиране на всички държави членки. Економическият диалог следва да бъде използван активно и в пълен обем. През последните години бяха предприяти е, сериозни стъпки за укрепване основите на еврозоната, не на последно място, чрез е, е, засиления пакт за стабилност и растеж, пакета от 6 нормативни акта, пакета от 2 нормативни акта. Ако бъда утвърдена, аз ще работя в тясно сътрудничество с кандидат-комисарите Московиси и Тайсън, за да оптимизираме тези инструменти, да запазим стабилността и доверието, с което се ползва нашата институционална уредба, като отново е, се държи сметка за аспектите заетост и социална политика. В същото време следва да подобрим процеса на изпълнение на страновите препоръки в рамките на економическия семестър. Нашата политика следва да бъде насочена към това, защото всички европейци да се възползват от благата на економическия растеж, производителността и високите равнища на благосъстояние. В край на краищата политиката трябва да даде осезаем резултат в интерес на по-доброто ежедневие на хората. Уважаеми госпожи и господа депутати, генералната представа, че вариантите за развитие на економически и паричен съюз през идващия период са представени в документа наречен дълбок и действителен економически и паричен съюз, не може да бъде пренебрегвано. Нещо особено важно е, че Европейският съюз винаги трябва да се стреми да върви заедно с всички Имам преди 28 държави членки, доколкото това е възможно. И затова еврозоната следва да остави вратите си отворени е, за нови присъединяващи се страни, които изпълняват устойчиво мастрихските критерии. В това отношение аз съм много удовлетворен, че Литва ще стане 19 та държава членка на еврозоната след 3 месеца. В развитието си Европейския съюз е, трябва да се основава на общностния метод – Внимателно трябва да преценим различните варианти, като имаме предвид е, обхвата по действащите договори и евентуалните възможности за изменение и допълнение на договора. Уважаеми госпожи и господа депутати, ако бъда утвърден за заместник-председател на комисията, аз ще бъда натоварен с задължението да работя за ребалансиране на бъдещата условна подкрепа за страните от еврозоната. И аз се цяло подкрепям ангажимента на кандидат-председателя на, на председателя фактически на комисията Юнкер че в смисъл, че в бъдеще, както той казва, <clears throat> всяка подкрепа за програма за реформа е, може да се дава само при цялостна оценка на фискалната стабилност. Тройката в това отношение е, изпълни очакванията е, по време на, на особен натиск на финансово-економически трудности, но постепенно следва да бъде заменена с един е, демократически по-легитимен и подлежащ на отчетност механизъм. Що се отнася до е, социалния е, диалог, е, не мога да отрека неговото е, значение. Социалният диалог е, винаги в историята на европейската интеграция е, е бил решаващ фактор. Необходим е реален разговор с социалните партньори, който да е съсредоточен върху съдържанието. Социалният диалог е от съществено значение за успеха, устойчивостта и ефикасността на реформата. Той е съществен елемент от социалното измерение на економически и паричен съюз. И за това ще работя в тясно сътрудничество с комисаря за заедостта, е, социалната политика, професионалната квалификация и трудовата мобилност за укрепване на социалния диалог в Европейския съюз и ангажирането на социалните партньори на национално равнище. Ролята на заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог – е проява на желанието на председателя на комисията да постави и економическите и социалните въпроси на равна нога и да укрепи социалния диалог. И това не може да стане без активното участие на Европейския парламент. Аз се надявам и разчитам на вашата подкрепа за предвижването на економическата и социално-политическата програма на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието.